Um... Добре дошли на първото заседание на комисията Либе. Добре дошли и на новите ни членове. Мисля, че можем да приемем проекта на дневен ред. Нека в началото да чуем какво ще ни каже госпожа Интфелд. Процедурен въпрос. Благодаря, господин председател. Мисля, че се изказвам от името на всички колеги от Холандия и от името на всички колеги като цяло. Моля ви да отдадем дължимото на жертвите на самолетната катастрофа от миналата седмица. Следващата възможност, която ще имаме за това ще бъде през септември в пленарна зала и това не е правилно според мен. На второ място, за протокола, нека да кажа, че съм възмутена от мълчанието на европейските институции, включително и на парламента. Не се казва нищо за това трагично събитие на веб страницата на парламента. Искаше ми се председателя да свика открито заседание на председателския съвет утре след обед и да не чака до септември, той решава естествено в парламента. Надявам се, че поне в нашата комисия ще можем да използваме тази възможност и да отправим сигнал към хората. Благодаря, Софи. Трябва да кажа за новите колеги, че пленарната сесия си тече, така или иначе, но можем сега да станем и да почетем паметта на жертвите на катастрофата. Благодаря. Point, Благодаря за това, че повдигна този въпрос, Софи. И така, колеги, добре дошли на първото заседание на нашата комисия, комисията Либе. То идва след пленарна сесия. Много от вас са изморени и искат вече да отидат на почивка, но имаме доста работа днес и утре. Нека да направя някои съобщения. Отново, заради новите колеги, ще кажа някои неща, които не казвам обикновено. Когато аз се присъединих за първи път към тази комисия, исках да получа необходимата информация. И така, в началото на всяка среща ще имаме съобщение на председателя. Това ще бъде административна информация, преди да преминем към работата по същество. Пред себе си имате един пакет за добре дошли с информация. Аз, когато го получих за първи път, не го прочетох, избърках. Вие прочетете тази информация, тя е много ценна за вас като нови членове. Ние сме една от най-големите комисии, които работят по силата на съвместното взимане на решения. Покриваме страшно много области, така че тази информация ще ви е от полза. Ние се занимаваме с много различни въпроси и теми, както вече казах. Нека да кажа, освен това, че обсъждаме и теми от рода на това как да улесним работата на новите колеги, като им дадем информация за това какво сме свършили до сега. До Есента ще подготвяме тази информация за различните теми, по които работим. Ако вие проявявате интерес, например, към полицейските въпроси, ще може да се ориентирате по-добре. С други думи, ще има картографиране, хронологично картографиране на всичката работа, която сме свършили ще има информация за това кога е станало приемането на съответното законодателство. Ще може да получите информация за това кой депутат точно каква работа е свършил. Мисля, че тази карта, своего рода карта, ще ви помогне, когато започвате работата си по становище по собствена инициатива или по обикновеното законодателство. Тази карта, както я нарекох, е, ще бъде налична на веб страницата на комисията някъде през октомври. Тя много ще ви помогне, тъй като, както вече казах няколко пъти, ние се занимаваме с страшно много различни теми. Още нещо ново, което се опитваме да въведем. Опитваме се да създадем през комуникета за всички членове. Естествено ще видим дали проявявате интерес за това да получите информация по различни досиета. Винаги може да се допитвате и до членовете на комисията, ако проявявате интерес, когато ще започвате работата по някакво законодателно досие. Това може да бъде в областта на полицейското сътрудничество или пък в областта на защитата на данните. Общо взето по всички теми. Мисля, че ще ви е от полза и това е третото съобщение, което исках да направя. Следващата точка и сега, ако трябва да преминем по същество, в 10.30 ще приветстваме с добре дошли двамата министри от италианското председателство. Преди това обаче ще разгледаме точката посветена на общия бюджет. Един от нашите нови колеги, Томас Здаховски, ще представи накратко проекта на бюджет. Първо ще дадем думата на комисията обаче и след това колегата ще направи своята презентация и след това ще чуем и останалите колеги. И така, първо Европейската комисия, Джо Моран, който е ръководител на звено. Thank you, Mr. Chairman, for giving the floor to the Commission. Благодаря, господин председател, за думата. Бих искал първо да ви поздравя за това, че сте избран за председател на комисията Либе. Ние в Генерална дирекция вътрешни работи и правосъдие очакваме с нетърпение ползотворното сътрудничество между двете институции. Искам да поздравя и господин Тамаш Ждеховски, тъй като той е избран за докладчик по бюджета за 2015 година, искам да му пожелая всичко най-добро и много успехи, тъй като задачата няма да е лека. Искам да приветствам и старите депутати. Добре дошли отново след изборите. Добре дошли и на новите депутати. По отношение на бюджета за 2015 година сега, Нека в началото да направя няколко коментара с общ характер и да ви представя как точно работихме, когато изготвихме своето предложение. Новата многогодишна финансова рамка, която можем да наречем МФР, беше одобрена през 2014 година. Тя задава стабилна основа за всички останали бюджети до 2020 година. Бих искал да подчертая, че исканите средства за поети задължения за 2015 година за фондове и програми, с които се занимава вашата комисия, съответстват на цифрите, които са включени в МФР. Исканията за кредити за плащания също са изчислени. Те са достатъчно, за да се започнат новите програми и новото предварително финансиране, както и за приключването на старите програми. Що се отнася до децентрализираните агенции, които са много важни в нашата област, те са основните изпълнители на нашите политики. По отношение на тях нивото на определените средства за периода 2014-2020 година беше прието през юли миналата година. Когато изготвяхме проекта на бюджет за 2015 година, ние отчетохме резултата от помирителния процес за бюджета за тази година, 2014 година. Например, Европол получи два допълнителни поста и те ще останат в тази агенция. В проекта на бюджет за 2015 година комисията продължава да използва бюджетния излишък от предишни години. Това означава, че проекта на бюджет включва само новите кредити, които имат за цел да гарантират бюджетна стабилност за 2015 година. В допълнение и в съответствие с рамковите разпоредби за агенциите, комисията би следвало да санкционира нези агенции, които не са използвали своя бюджет както трябва съответно ще има следните санкции. 2% намаление за неизпълнение по отношение на кредити за поети ангажименти, което е повече от 5%. И 2% намаление за неизползване в рамките на повече от 5% от бюджета. Това е за агенцията ЕС Лиса. В заключение искам да кажа няколко думи и да направя сравнение между 2014 и 2015 година. Мисля, че като цяло резултата е положителен. Проекта на бюджет за 2015 година за фонда за убежище, миграция и интеграция, това е нов фонд, като тук се включва и фонда за беженците и реинтеграция. По отношение на този фонд имаме 3% увеличение и 140% увеличение на кредитите за плащания. По отношение на фонда за външните граници, там има увеличение с повече или почти 3% по отношение на кредитите за поети ангажименти и с около 2% по отношение на кредитите за плащания. Това ще помогне да изпълним своите цели. Между другото, тук предприехме мерки, тъй като имаше критики от ваша страна. Миналата година казваше се, че няма достатъчно средства за изпълнение на поетите ангажименти. Отново казвам, 140% увеличение в единия фонд и 22% увеличение в втория фонд. По отношение на приключването на старите програми в сферата на правосъдието и превенцията на използването на наркотици, имаме 5% увеличение е, по отношение на поетите ангажименти и почти 24% по отношение на кредитите за плащания цялата сума, която се иска за 6 децентрализирани агенции за 2015 година се увеличава с повече от 10% в сравнение с 2014 година. Това увеличение се дължи най-вече на Европол, която се увеличава с 13% и ЕС Лиса, която отговаря за ШИС и ВИС, тези електронни системи, на нея се пада увеличение от 22% цялостната вноска на Европейския съюз за сферата на правосъдието е малко по-висока от 2014 година. Увеличението е малко над 1%. Надявам се, че тази презентация ще ви даде възможност да оцените предложението на комисията. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. Сега ще дам думата на докладчика господин Ждеховски. Vážený пане předsedo. Господин председател, е, скъпи колеги, най-напред искам да ви благодаря още веднъж за това предложението. Аз се запознах с предложението на Европейската комисия и работата ми се основава на писма, които получих през марта 2014 година. Е, писма, които бяха отправени от нашата комисия към Европейската комисия и те съдържат критики срещу предложението. Ако искате да увеличите кредити за агенции е, като Европол, Frontex, Еорлиса. Това са агенции, които трябва да се съобразяват с развитието по света, но и да се съсредоточават върху вътрешната сигурност – други думи е важно да се предприемат действия. Европейската комисия се опитала да увеличи бюджета за тези агенции. Е, според мен по този начин ще се увеличи е, сигурността за гражданите в Европейския съюз. И бих искала да кажа едновременно с това, че има области, по които трябва да вземем отношение. Искам да спомена някои крайни срокове. До 27 август е крайния срок за изменения по становището на Европейския парламент. На 1 и 2 септември ще има среща на докладчиците в е, Сянка. На 3 септември е, ние ще гласуваме в комисия Либе. Това е което искам да ви кажа. Благодаря ви. Председателят, благодаря. Е, значи 27 август е крайния срок за предложения за изменения. Е, благодаря ви още веднъж. Е, това е първият ви реч в, европейска, в Комисия на Европейския парламент като нов член. Има е, няколко нови члена, които искат да се изкажат. Е, първо, господин Яцек. Благодаря, господин председател. Аз искам да взема отношение като докладчик в сянка от групата на либералите. Мога ли? Господин председател, скъпи колеги, е, аз мога само да подкрепя становището и приоритетите, които се съдържат в него. Искам да благодаря на докладчика за балансирания доклад. по настоящен повече от когато и да било, ние трябва внимателно да управляваме бюджета, да сме сигурни, че има достатъчно е, средства за европейските агенции, за да могат да изпълнят задачите, които им се възлагат. Ето защо с удоволствие аз виждам, че се увеличава бюджета на агенцията Frontex, но ние внимателно ще наблюдаваме ефективната употреба на средствата от агенциите. Съгласни сме с докладчика, че Frontex трябва да има по-многочислен персонал, за да може ефективно да изпълнява своите задачи, ние искаме да посочим, че е от ключово значение за гарантирането на достатъчни средства за всички органи на е, така наречената Task Force за район на Средиземно море. Е, колкото до офиса за убежище на Европейския съюз, ние искаме да посочим, че средствата не са достатъчни. Ние искаме да има общо увеличение на бюджета, като е, може би трябва трябва да бъдат съкратени средствата по някои други бюджетни линии. Например, в писмо преди края на мандата на предишния парламент, комисията Либе искаше да се обоснове увеличението на е, бюджета за агенцията Лисе защото е, увеличение не означава автоматично увеличение в много голяма степен. Така че ние искаме комисията да ни каже защо трябва да има такова голямо увеличение на бюджета за тази агенция. Когато говорим за съблюдение на законите, ние трябва да дадем пример. В своето решение от април 2014 година Европейския съд каза, че Европейската директива за съхранение на данни е незаконна. Тоест, е, трябва да се прецени доколко това решение се прилага на практика. Така че комисията е, трябва да ни каже дали има инициативи, е, финансиране за фонда за вътрешна сигурност ще се повлияе от това решение на Европейския съд. Преди да се направи така наречената права предценка, комисията би трябвало да се въздържа от финансиране на дейности, свързани с съхранение на данни. Благодаря ви, господин председател. Господин Демера, благодаря, господин председателю. Искам да направя един коментар Мога да навлеза и в подробности, що се отнася за увеличаване бюджета на различните агенции. Бих бил критичен, защото всъщност ние не говорим за разходване на повече средства. Трябва да говорим за по-добро освояване на средствата и би следвало да изпълняваме бюджета. Повтарям думата изпълняваме. Сега ще кажа нещо за Европол. През 2014 година имаме едно 12% увеличение над 13% приложени от комисията. Би трябвало това да обхване две области ИКТ, оперативните системи, информационните системи и също така борбата срещу киберпрестъпленията. Всъщност това, което се случва, що се отнася до личния състав, имаме междуинституционално споразумение за бюджетите до 2020 година и бе решено да има 5% съкръщение на служителите в а, агенциите на Европейския съюз през едните 5 години. И комисията предложи едно съкръщение на 10 длъжности в Европол през 2015 и и допълване на четири длъжности за временни агенти, което е нещо положително, но всъщност става дума за загуба на 6 длъжности и а, това поставя под въпрос дали Европол ще изпълни задачите си и поставените цели. Всъщност тук имаме едно противоречие, сериозно противоречие. Европол не иска увеличаване на бюджета те са удовлетворени от бюджета, но биха желали да имат повече служители, за да могат да изпълняват задачите си и да има повече временно назначени служители. Има 19 временно назначени агенти, което би означавало 3 милиона евро от бюджета за тези разходи. Томас е, отправя предложение, което напълно мога да подкрепя с някои малки резерви, но ще внеса изменени, Нямах време да го подготвя, но в основни линии то гласи следното. Би трябвало да положим усилия тези временни, повтарям, временни а, служители, да бъдат осигурени. Освен това има едно друго ярко противоречие в направеното от комисията. Те искат от агенциите да има сливания. Според мен това предложение бе загърбено, но комисията споменава, че при едно сливане ще бъдат реализирани економии от 17,5 милиона – сега обаче само за една финансова година се изисква 12 милиона евро увеличение. Господин председател, бих искал да кажа на комисията, че парламентът много внимателно следи какво се случва и анализира не само заделените средства, но и изпълнението така че, Томас, ще подкрепим твоя доклад и ще внасяме изменения, така както вече посочих. Благодаря, господин Диас Дамера. Господин Нидра Милер, най-напред бих искал да поздравя гости, господин Здаховски за чудесно свършената работа в кратки срокове. Най-общо казано съм удовлетворен от мнението, което е резултат от анализ на предложението на Комисията за бюджета за 2015 година. Имам някои конкретни притеснения. Що се отнася до трети параграф за незадоволителните средства, аз мятам, че предвид последните събития би трябвало да използваме по-ясни постановки. Това би означавало да тази служба да се нагърби с допълнителни задължения и натоварването ще се удвои през идните години. Ще внеса изменение по този параграф по-късно. Освен това, следва да спомена, че групата на социалистите е притеснена от това, че в проекто бюджета на комисията в главата вътрешни работи са предвидени повече, повече средства за стратегиите би трябвало да търсим баланс а, между стратегиите за интеграция и ползите от това. Ще внеса изменения и за това, що се отнася до параграфи 5 и 6. По принцип смятам, че комисията Либе не би трябвало да приветства увеличение в области, в които преговорите все още не са приключили. Регламента за Европол все още не е а, прият, така че увеличението на бюджета не е обосновано. Освен това, трябва много по-внимателно да подходим по отношение на подкрепата за системата за влизане и излизане, за интелигентните граници. Там има големи противоречия. Така че аз бих предложил по-внимателно да а, формулираме нашата позиция. Очаквам заседанието на докладчиците в Сянка и бих искал да подкрепите моето предложение за пилотен проект, чиято единствена цел е да има по-добра синергия между а, източниците за националните стратегии за ромите и правата на човека, за да може да се подобри образователната система за ромите, да се разчита на водещите практики, практики в образователната система и да бъдат създадени възможности за ромските деца. Те трябва да бъдат приобщени по-добре Европейския съюз и правителствата, ако действително желаят да има работни места и растеж и възможности за всички, те трябва да направят това. Благодаря, Питер. Госпожа Вержия. Oui, merci, да, благодаря господин председател, благодаря на нашия докладчик. Аз ще бъда бърза, защото не съм се запознала в подробности с всичко. Но и имам лошо впечатление. Така бих се изразила. Лошо впечатление от баланса в този бюджет. Между въпросите за сигурността, въпросите за правосъдието, правата на човека и правата на гражданите – е, най-много средства има за бюджетите, които са предназначени за така наречените въпроси е, на сигурността, но според мен тази сигурност е прекомерна, е, тъй като няма баланс между правосъдие и правата на човека. Това се отнася и за Frontex, както и за програми, като програмата за убежище, интеграция и емиграция така и не съм удовлетворена от начина по който този баланс, е, този бюджет беше пребалансиран при предходния мандат. Е, по новата многогодишна финансова рамка прекалено много неща остават неясни. Ние подкрепяме тези, които вече са работили в нашата парламентарна комисия. Държавите членки трябва да свършат още много работа, за да избегнем трагедиите в Средиземно море. Ще направя предложения за изменения, ще ги отправя до докладчика и също с нетърпение очаквам заседанието на докладчиците в Сянка. Okay. I'm glad you're looking forward to the shadows meeting. That's the sort of... Радвам се, че очаквате с нетърпение заседанието на докладчиците в Сянка. Струва си. Комисията желая ли отново да вземе думата? Да. Заповядайте. Благодаря, господин председателю. Ще се постарая да съм кратък. Няколко доста интересни изказвания бяха направени. А, и всички те са взети предвид. Що се отнася до Frontex и ASO, две неща ще кажа. Първо, средствата, които са предвидени в проекто бюджета за 2015, тези, които са поискани от самите агенции, ние сме одобрили техните предложения. Но Независимо от това, смятам, че е изключително важно да бъде отбелязано следното. Бюджета подлежи на промени, той е гъвкав инструмент, е, както добре знаете, тъй като вие непрекъснато изменяте бюджетите. Ако обстоятелствата се променят, е, това се случва винаги съществува възможност за изменение и корекции на бюджета, особено предвид положението в Средиземноморието, където и Фронтекс и АСО работят изключително активно. На второ място, господин Хюте, генералният директор, утре ще се изказва пред комисията за целевата група за Средиземноморието и ще обсъди някои от тези въпроси с вас. Още нещо, което също бе споменато и а, високо оценим, е това, че не е необходимо непременно бюджетите да се увеличават, а средствата да се освояват по-ефективно. Това въжи във всяка сфера на разходи. Може повече да бъде направено със същите средства. Отбелязвам също така, че що се отнася до личния състав на агенциите, този а, въпрос е от особено значение за депутатите. Имаме това предвид, обаче има ясен ангажимент да бъдат направени съкръщения на личния състав на тези агенции, съвета и парламента и комисията са се съгласили с това 5% съкръщение и то трябва да бъде направено. Но в самите агенции има известен марш за маневреност. И на последно място ще спомена а, това, което бе казано за Агенцията за оперативно управление на информационните системи ЛИСА за актуализация на системата за визовия режим през 2015 година и всички, които се занимават с информационно технологии, знаят, че усъвременяването на тези системи е доста скъпо. Искам само да спомена на, пред колегите тук, че е, имаме е, краен срок. Това е сряда 27 август по обед и е, измененията е, ще бъдат внасени само на английски. Е, за съжаление, такова е положението. Има ли възражения? можете да повдигнете някакви възражения, разбира се, по електронен път. Но господин Депре е тук. Той е биш председател на комисията, докладчик по бюджетите. Бюджетите са изключително важна точка за тази комисия. Те са всъщност жизнения източник на животворния източник на тези агенции. И аз бих се съгласил с а, това, което каза бившия председател. И когато поех председателския пост, бившия председател господин Агелар не беше там, така че той е тук днес и бих искал да му благодаря, че председателства тази комисия толкова време. Имаме всъщност двама бивши председатели, на които благодаря в момента. Не знам дали всички разбраха какво е. Точно казах, е, има двама бивши председатели на комисията тук в залата и аз им благодарих. Но те не присъстваха, когато поех тази длъжност. И сега по-сериозно предложение. Имаме технически проблеми с датския език. Ако има а, депутати от Дания, те могат а, да се изказват, но няма да има превод на датски. А, искам да направя тези съобщения заради новите депутати. А, вие а, трябва да сте наясно с това, кога има превод на родните ви езици, тъй като изпреварваме времето. Имаме време за още изказвания. Госпожа Вержия, по коя точка искате да се изкажете? По въпроса за измененията, господин председател. Ако правилно разбрах, до 27 август трябва да направим предложения по бюджета само на английски язик. Тоест, имаме повече от един месец, но това е лятната вакансия. Е, тъй като в миналото сроковете бяха изключително кратки, нека да избегнем тази невъзможност да работим народния си език, макар и да има два срока. Един по-кратък за изменения на всички езици и един срок last minute само на английски мисля, че трябва да имаме предвид, че има и много нови депутати. Е, заради това е, имаме интерес е, да не приемаме лоши навици и всичко от самото начало да тръгне в съобразните условия, като спазваме многоезичието. Можем да приемем и 13 ако така решите и в случай, че има възражение, можем да процедираме така. А има възражение, значи 13 август, ако не възразявате. До обяд, до 12 часа. Винаги е до 12 часа на обяд. Казвам го за новите колеги. Значи крайния срок 13 август, гласуването ще е на 3 септември. Вероятно смятате, че говори твърде много, просто защото малко по-рано приключихме от предвиденото. Това не се случва често. Мога да ви дам думата. Някой иска ли да се изкаже? По тази точка ли? Или по някоя друга точка? Добре, нека да приключа тогава. В 10.30 ще дойдат италианските министри, само че те още не са тук. Ана, искаш ли да кажеш още нещо? Процедурен въпрос или? Е, коментар с общ характер. Благодаря, Клод. Започнахме с почитане на паметта на жертвите на самолетната катастрофа. Искам да напомня на всички, че преди 3 години на този ден 77 млади норвежци бяха убити, 69 на остров Ютьоя, близо до Осло и 7 или 8 човека в централния штаб на една партия в град Осло. Мисля, че това беше удар върху всички онези, които вярват в принципите на демокрацията. Нека да ви напомня, че днес се навършват 3 години от тази трагедия на остров Ютиоя. Благодаря, Ана. Отбелязваме си твоя коментар. Ще направим кратка пауза. Изчакваме италианските министри. Не отивайте твърде далеч. Останете тук. Ще започнем съвсем скоро отново. When are they, are they on the way? Colleagues, please take your seats. Уважаеми колеги, моля да вземете местата си. colleagues, we're going to begin the meeting. И така, започваме заседанието. Една информация с административен характер, преди да дам думата на колегите от италианското председателство. По предишната точка за бюджета. Крайният срок за измененията ще бъде 27 август. Така или иначе трябва да го съобщя като председател. Мога да обясня за какво става въпрос, е, но така ще процедираме, така или иначе. За мен е удоволствие да приветствам двама колеги от италианското председателство, министър Алфано и министър Орландо. Имах удоволствието да представлявам парламента на неофициалния съвет по правосъдие и вътрешни работи. Преди да дам думата на министрите, трябва да кажа, че този съвет беше изключително добре организиран. Той постави ударението върху нашите приоритети, специалната група за Средиземно море, стратегическите насоки, защитата на границите, ЕППО. Общо взето дневния ред беше като че ли копиран от приоритетите на нашата комисия. Мисля, че ние и Европейската комисия пък зададохме посока на дискусията, посветена на насилие. Говореше се много за европейските избори, за резултатите от тях, за промененото политическо положение. Мисля, че много добре организирахте тази среща. Благодаря ви за това. Нека да започнем, за да може колегите да имат достатъчно време за въпроси към министрите. Първо ще дам думата на министър Алфано. Той ще има около 10 минути и след това ще дам думата на министъра на правосъдието Орландо, също за около 10 минути. След това ще има първи кръг с въпроси. Първо ще бъдат координаторите за новите членове, нека да кажа, че първо се изказват координаторите и ако те спазят времето, което им е отпуснато, ще има достатъчно време и за другите колеги. Започваме с презентацията на Анджелино Алфано. Не повече от 10 минути. Ако се придържате към отпуснатото ви време, ще имаме достатъчно време и за въпросите, които ще ви бъдат зададени. Благодаря, господин министър. Благодаря, господин председател. Благодаря ви. Искам да благодаря на председателя Мораес за това, че ни покани днес. Благодаря му и за това, че присъства на нашата неофициална среща в Милано. За мен е чест и привилегия да съм тук. Между другото, тази зала се нарича на името на един италиански държавник, който беше отдал своя живот на единството на Европа. След няколко дни ще отбележим 60-та годишнина от неговата смърт. Става въпрос за очите де Гаспери. Започна италианското председателство. Знам, че сме в преходен период, деликатен период. Европейския парламент току-що се събра отново. Европейската комисия те първа ще се променя, ще се номинират новите кандидати за комисари. Много е важно да направя два коментара преди да започна с презентацията си. На първо място, ние смятаме, че Европейските права са изключително важни за целта на обединението. И работата на вашата комисия ще определи много от резултатите, свързани с бъдещето на Съюза, тъй като свободите, правата, сигурността, това са основните стълбове на Съюза. Днес вашата комисия заседава и трябва да кажа, че тя държи в ръцете си бъдещето на Европейския съюз. Бих искал да подчертая, че ние сме готови да сътрудничим с вас в пълна степен, защото ролята на Европейския парламент е съществена в рамките на съвместното взимане на решения. И тук нямам предвид само въпросите, които са в рамките на процедурата на съвместно взимане на решение. Имам предвид всички останали въпроси, тъй като политическата роля на Европейския парламент се промени. Целта, целите на италианското председателство в рамките на ПВР е, ще бъдат свързани с едно сътрудничество, тясно сътрудничество с Европейския парламент. Искаме да гарантираме последователност, приемственост с предишния парламент. Искаме да работим в тясна връзка, за да можем да осъществим новите насоки, да им придадем плътност, така да се каже и естествено да можем да предадем постигнатото на бъдещото председателство. Има много предизвикателства пред Съюза. Съюза трябва да се бори с тях. Нека да не забравяме откъде изхождаме и към какви решения се стремим. Ние ще предложим европейски инициативи. Тук трябва да кажа, че неофициалния съвет посвети достатъчно време на, на миграцията по отношение на специалната група за Средиземно море трябва да кажа, че имаме нужда от целенасочени действия с цел постигането на незабавни резултати. Естествено ще работим за постигане и на резултати в средно и дългосрочен план, като се опитаме да изкореним причините за, за нелегалната миграция. След минали октомври и трагедията от Лампедуза, където загинаха повече от 300 души, ние решихме да създадем тази специална група за Средиземно море. Италианското председателство възнамерява като приоритет да разгледа трафика на хора. Това е един феномен, който е отвратителен по своя характер и трябва да се справим с него. Ще имаме мерки по отношение на непълнолетните, непридружаваните деца. Ще търсим най-добри практики по отношение на беженците, по отношение на приемането и идентифицирането на жертвите на трафика на хора. Европейския парламент и съвета трябва да работят заедно за идентифицирането на общите предизвикателства, като гарантират сигурността на границите на Европейския съюз. Когато става въпрос за границите, трябва да се спомене нещо изключително важно. Историята не е признала нито една конфедерация от държави, до сега, които са премахнали вътрешните си граници. Когато ние запазихме само външните си граници и премахнахме вътрешните, обещахме на нашите граждани, че външните ни граждани, граници ще бъдат напълно защитени. Ето защо тази тема е изключително важна за нас и ние ще предложим конкретни мерки, които пък ще бъдат приложени от специалната група за Средиземно море. Ще заделим необходимите човешки и финансови ресурси и за Frontex, за да може тази агенция да играе по-важна роля в Средиземно море. Освен това, ще абсорбираме част от дейностите и на Маре Ностром в рамките на европейската рамка. Когато говорим за външни граници, не говорим естествено само за Средиземно море. Знаем колко са важни източните граници на Европейския съюз. Ние ще положим всички усилия, за да използваме максимално добре инструментите, с които разполагаме и ще подкрепим европейските държави в защитата на техните морски граници. В същото време ще работим за създаването на една последователна рамка за законна миграция за онези, които пътуват по легален начин. И трябва да кажа, че един въпрос беше повдигнат на съвета на, на, на министрите в Милано. Имаме нужда от сътрудничество и по-тясна връзка между вътрешната ни дейност тук и външния подход, външното измерение на Съюза. С други думи, трябва да сътрудничим между а, двете области правосъдие и вътрешни работи и външната политика на, на Европейския съюз. Ще положим а, усилия по отношение на визите, ще положим усилия гражданите на трети страни да могат да влизат в Европейския съюз, за да извършват научна дейност, например, Взимното признаване на решенията на съдилищата е много важно. Тук още една цел приключването на работата по общата система на предоставянето на обежище. Тук един от основните стълбове е свързан с сигурността. Не искам да започвам с цитатите. Всички знаят обаче, че сигурността е много важен компонент на правата и свободите гарантирането на сигурността на европейците е задължение за европейските правителства. И ето защо би следвало да разгледаме вътрешните стратегии на Европейския съюз. Италианското председателство ще положи много усилия за това преразглеждане. Много е важно да се гарантират а, човешките права, като същевременно се разгледат и проблемите ни в вътрешен план по отношение на сигурността трябва да се разгледат отношенията ни с трети страни. Работата, която извършваме по преразглеждането на стратегията, ще се сведе в крайна сметка до проекто заключение на съвета, е, проекто заключения, посветени на вътрешната сигурност. Те ще се появят съвсем скоро. Що се отнася до останалите приоритети. Има риск от а, проникване в а, легалната, а, законната економика. Трябва да се справим с този риск. Ще подсилим работата по отношение на тръжните процедури, ще подсилим работата по отношение на справянето с корупцията и тероризма, имаме цялостна стратегия за борба с тероризма в целия Европейски съюз. Ще положим много усилия за така наречените вълци единации терористи. Ние като италианци разполагаме с един добър юридически модел и искаме да подсилим работата по отношение на справянето с престъпленията от омраза и расизъм, както и ксенофобия. Киберпрестъпността още един приоритет, който ще разгледаме така. Ще приключа, господин председател. Ще започнем с неофициален, т.е. вече започнахме с неофициален съвет в Милано. Искаме да разгледаме и превенцията по отношение на природните бедствия, гражданската защита. Знаете, че отделните държави членки е, се занимават с тези проблеми. Ние искахме обаче още по време на неофициалния съвет да поставим ударението върху тези природни бедствия и катастрофи. Благодаря на всички за вниманието. Готов съм да идвам тук при вас, когато пожелаете. Естествено ще бъдем изключително заети, но съм убеден, че ще можем да работим в дух на сътрудничество с Европейския парламент и това пък от своя страна ще означава, че ще можем да допринесем по един ценен начин за създаването на една по-безопасна и сигурна Европа. Благодаря. Имахте да кажете много неща, обаче се вписахте във времето. И така, сега веднага давам думата на министър. Веднага давам думата на министър Орландо. Е, благодаря, господин председател. Бих искал да ви благодаря за приноса ви в неофициалната среща на държавните глави в Милано. Благодаря най-напред за отправената ми покана и добър ден на всички депутати, членове на тази парламентарна комисия. Най-напред бих искал да пожелая успех на вашата комисия, която току-що е, се учреди. Е, това е началото на важен мандат на Европейския парламент, защото трябва да бъдат преразгледани всички европейски политики, за да отговорим на очакванията на нашите съграждани. Италианското председателство току-що постави началото на настоящето 6-месечие и подобно на моя колега Алфано, бих искал да ви запозная с сътрудничеството между съвета и Европейския парламент, поне за областите от моята компетентност. Предвид 6-месечието, което започва, ще имаме официални, но и неофициални срещи благодарение на които ще можем да развием връзките си. Е, предвид е, правосъдието и основните права, както и разликите между традициите и законодателството на различните държави членки, ние искаме да поемем ангажимент в всички области на сътрудничеството в гражданското право, е, борбата срещу киберпрестъпността, съдебното сътрудничество, тема, която вече беше обсъдена на предишния неформален самит, предишната неофициална среща на държавните глави. За нас особено важна си остава информацията, за да се възстанови е, доверието между различните сектори на обществения живот. Това е ключов елемент за нашата политика. Съвета разработи водещи линии в областта на сигурността и на вътрешните работи. На неофициалната среща в Милано, на която благодаря председателя Морес е, за участието, ние започнахме както законодателната, така и оперативната си работа. Очакваме инициативите на Европейската комисия в тази област. Мисля, е, че ние разглеждаме три взаимно свързани помежду си теми. Е, процедурни гаранции, защото по силата на Лисабонския договор трябва да бъдат засилени правата както на обвиняемите, така и на потерпевшите. Търсенето на инструменти за ускоряване на делата, на гледането на делата, признаването на съдебните решения, взаимното признаване на решебните решения, особено при конфискация на имущество и инфилтриране на агенти в престъпни сдружения, да се даде възможност на националните съдии да управляват все по-сложни правни инструменти. Установявам, че е, много държави членки признават силната връзка, която съществува между напредъка по взаимното признаване на съдебни решения и по-добрата информация, която трябва да се предоставя, за да има по-голямо доверие е, между правниците. Правилата са важни, но е много важно и различните страни да си имат доверие и да си имат доверие по различните теми, по които работят заедно. Крайно време е да започне обмен между различните съдебни инстанции в отделните страни, за да може съдебните решения да се прилагат възможно най-бързо. Лично аз възнамерявам в най-близко време да се срещна с комисар Рендес за да можем да разработим съвместно различни инициативи. Искам да се спра сега на различните цели на програмата на италианското председателство по работата на вашата комисия, като естествено в последствие ще бъда на ваше разположение за отговори на въпроси. Първо, инструментите по правно сътрудничество трябва да бъдат е, по-ефективни, е, за което настоява и Европейския съвет трябва е, да има по-голяма стабилност, е, да се намали риска от инфилтриране на организираната престъпност в законната економика. Трябва да развием сътрудничество си с трети страни в областта на правосъдието и на вътрешните работи, като определим е, общи цели срещу тежките престъпления, търговията с човешки същества, тероризма и защита на основните права, най-вече защита на личния данни и е, на е, е, комуникации. Ние трябва да развием силно сътрудничество в тази област, както каза и колегата Алфано. Съвета се опитва от известно време да разработи нова правна рамка за защитата на личните данни. Италианското председателство се задължава да е, направи необходимото в областта на правосъдието и на вътрешните работи. Надяваме се да постигнем напредък по разработването на правила за защита на личните данни, както за тяхната обща рамка, така и за директивите, свързани с съдебните производства. Искаме координирано да напредваме, да има съответствие между различните правни инструменти, за да има максимална защита и е, за да се взимат ефективно съдебните решения. Необходимо е да се създаде и правна рамка за обмен на информация с трети страни и за предотвратяване на тежки престъпления е, да се предвиди солидна рамка за закрила на гражданите, включително и на гражданите на трети страни. Ние знаем, че Европейския парламент придава много голямо значение на този въпрос. Приемането на регламента на първо четене е спорно спешно необходимо, за да може съвета да изрази своето политическо съгласие е, по този въпрос. Ние влязохме във връзка с господин Албрехт, заместник-председател на вашата комисия и докладчик е, по тази тема. Ние сме на една дължина на вълните с него. Е, искаме да се гарантира правната сигурност, закрилата на данните, които се обработват, като се запази свободата на информацията, особено в е, областта на цифровата, на, на, на цифровизацията. Темата е много сложна. Никога не бива да изпускаме от погледа си решението на Европейския съд по този въпрос. В областта на наказателното право ние имаме един основен приоритет е, основният ни приоритет е европейския прокурор. Чрез него ще се определи европейска рамка за правосъдие. Надяваме се да постигнем напредък, за да се здобием с истински ефективен инструмент, за да може в крайна сметка да бъдат е, залавени всички извършители на по-леки или на тежки престъпления на територията на Европейския съюз. Тази рамка трябва да бъде ясен ориентир за работата ни. По този начин е, трябва да се постигне и по-добра защита на правата на гражданите. В Милано ние инициирахме дискусия върху е, полицейското разследване, Бяха споменати интересни идеи, за да се намалят разликите между държавите членки. Бих искал да спомена и това, че е необходимо да се търси е, последователност между различните законодателни инициативи, които са подети в момента. Трябва да обърнем специално внимание е, на защитата на финансовите права и на реформата на Евроюст и това да стане във връзка с работата ни е, по Европейския прокурор. Има връзка между защитата на личните данни, е, единото пространство за правораздаване и създаването на Европейска прокуратура. Ние смятаме, че е, в рамките на европейското сътрудничеството проекта за Европейска прокуратура, която да води европейски разследвания ще отговорят на очакванията на нашите съграждани, но трябва да сме сигурни, че това води до добавена стойност за Европейски съюз, е, като се избегне всякакъв риск от дублиране на дейности. Колкото е, до защитата на правата на обвиняемите, съвместно с Европейския парламент ние искаме да работим върху предложението за защитата на правата на малолетните. Искаме е, да размислим и върху презумпцията за невиновност – е колкото до основните прояви на тежки престъпления, търговия с е, човешки е, е, същества и трансграничната престъпност, искаме да има диалог между европейските инстанции и гражданското общество. Ние знаем политическата важност на тези предизвикателства, защото престъпността и всички нейни организации трябва да бъдат лишени от всички доходи с незаконен происход. Именно поради това италианското председателство иска да предвиди взаимното признаване на съдебните решения да се отнесе за всички форми на конфискуване на имущество, основано на съдебно решение. Искаме да организираме през септември е, много голяма международна проява в Сиракуза, именно на тази тема. И се надяваме, че вашата комисия ще участва в тази среща. Е, Европейската прокуратура е част и последица от е, многобройните инструменти, които са създадени е, за сътрудничество в областта на гражданското и на наказателното право. Искаме в максимална степен да използваме Европейската мрежа за правна информация и накрая възнамеряваме да организираме различни срещи на съвета по специални теми и да подновим диалога, особено с Руската федерация, но формата по който диалога ще продължи, ще бъде определена в последствие съвета много ясно съзнава пред какви предизвикателства е изправено, за да се осъществи реално пространство на свобода и на правосъдие, за да отговорим на очакванията на гражданите, за да се борим срещу организираната престъпност, корупцията е, и измамите. Надяваме се да продължим да работим с Европейския парламент, за да постигнем тези цели в интерес на Европейския съюз. Е, е, беше ни отправен е, сигнал по време на последния съвет. Ние получихме съгласие по удостоверяването на документите за гражданско състояние. Мисля, че имаме интерес да засилим сътрудничество с европейските институции, особено по въпроси, които засягат пряко живота на нашите съграждани. Надяваме се да развиваме както европейските институции, така и на връзката с нашите съграждани. Да се уважаваме взаимно. Да ги осведомяваме за връзките и контактите, които могат да осъществяват с европейските институции, колкото и сложни да изглеждат те. Аз съм на ваше разположение за отговор на въпроси. Благодаря. Искам да уведомя депутатите, че ние непрекъснато Припомняме на членовете на съвета, че парламента има важна роля и законодателна роля, особено що се отнася до защитата на данните. Същото послание бе отправено и тук, така както в съвета. Депутатите би следвало да имат това предвид. Италия очевидно е в а, предните редици, що се отнася до цела, целевата група за Средиземноморието. Много дълъг е списъка сега с онези, които искат да зададат въпроси. Ще започна аз, ще дам пример, като не отнема много време за новите депутати само ще кажа, че ако искате да се изкажете, трябва да вдигнете ръка. Аз, секретарията, ще отбележа това, ще ви впишат в списъка. Можем да започнем с координаторите, тъй като списъка е изключително дълъг. Молбата ми е да бъдете съвършено кратки и също така да оказвате към кой от министрите отправяте въпросите си, за да могат да си разпределят отговори, а, отговорите. Моля да не из... правите изказвания, да задавате въпроси. Започваме с госпожа Холмайер. Най-напред Моника. Най-сърдечно благодаря, господин председателю. Ще се огранича до два въпроси. Няма да правя изказвания. Това ще се случи по-късно в комисията. Бих е, искала да задам няколко въпроса на господин Алфано. Италия, подобно на другите средиземноморски държави, е изправена с, пред една емиграционна вълна. Натиска се увеличава и по източните граници на Европейския съюз. Те не са в Средиземноморието, но няма значение. Италианското председателство ще може ли да допринесе за това, а, този а, въпрос да не бъде разрешаван само на парче а, като спешен случай, а по-скоро да бъде възприят един стратегически подход, който да изисква сътрудничество, международно сътрудничество, вътрешни мерки, хуманитарни мерки, въобще съгласуване на всички усилия. До каква степен италианското председателство би могло да положи основите на тази рамка да работи съвместно с парламента и комисията. На второ място, вие споменахте сътрудничеството в, с фронтекс, укрепване на Фронтекс. Какви мерки смятате, че са необходими а, по отношение на Фронтекс и а, как би осигурил това допълнителна помощ на държавите членки, които имат нужда от нея. Споменахте и тероризма. Какви са инициативите, които Италия ще предложи? Имам предвид тук ISIS и така наречените чуждестранни бойци, които се връщат в страните на происход? Какви мерки предвиждате за това? И сега към министър Орландо. Става дума за ясното разделение на отговорностите и Европейската прокурорска служба. Прокурорите а, са базисни в това отношение, но няма никакви компетенции по отношение на трансграничната престъпност. А, няма да има допълнителни средства предвидени, така че как ще преодолеете съществуващите проблеми, свързани с ресурсното осигуряване? Особено като се има предвид, че колко е трудно да има финансова независимост. Моля да кажете още няколко думи за Европейската прокурорска служба. Освен това, съдът се произнесе по съхранението на данните наскоро и какво планира италианското председателство – с оглед на това а, да има приемственост между държавите членки в тази област. Благодаря. А, отново а, ще помоля комисията да се съобразява с изискването за кратки изказвания за да няма разочаровани и дадем възможност на министрите да се изкажат. Така че, колеги, моля бъдете кратки. Първо координаторите, после ще чуем министрите и мовата ми е всички депутати да се изказват съвършенно кратки, да се ограничат до една-две точки. Координатора на социалистите. Благодаря. Искам направо да премина към въпросите. Въпросите към министър Алфано. Най-напред е, във връзка с политиката за миграция. Как ще гарантираме това хората да не се налага да бягат от собствените си страни, например хората в Сирия? Е, как ще ще избегнем това да се налага те да подават е, искания за даване на убежище? Как можем да подобрим сигурността на границите? Говорим за укрепване на Фронтекс. Така че как ще се гарантира, че а, хората искат обежище по необходимост? и как ще стигнат до Европа и ще подадат заявление за даване на обежище. Тези хора понякога разчитат на трафиканти, което осложнява положението им, но те нямат друг изход. Още един въпрос за натиска по границите в Средиземноморието. Това е свързано и с въпроса за законната миграция. Не всички са беженци, някои са иммигранти с установено правно положение може ли да се създадат възможности за законна имиграция, коридори ли трябва да се създадат, каква система следва да бъде изградена. На европейско равнище бяха предприяти някои стъпки с оглед на синята карта, но това не са решения, които да осигурят мащабна уредба и два въпроса към министър Орландо. Първо, за Европейската прокурорска служба доста обсъждахме този въпрос тук. Дали прокурора следва да отговаря за различни видове престъпни деяния или следва да се специализират само в областта на измами срещу интересите на Европейския съюз. Аз съм за това по-ограничително тълкование, защото трябва да има яснота за правната рамка, в която ще оперират тези прокурори, каква ще е правната рамка, която ще е приложима и кои съдилища ще имат юрисдикция, какви санкции и наказания ще бъдат налагани. Тези въпроси не са получили своите отговори. Ние сме на ранен етап и би трябвало да да подложим на проверка дейността на прокурорите най-напред пилотно само в една ограничена област. Минавам към следващия въпрос за защитата на данните. Това е свързано с директивата за защита на данните, за сътрудничество в областта на правосъдието. Има различни правни традиции в различните страни по отношение на бораването и съхранението на данните. И ние следва да положим усилия основните права на обвиняемите, на пострадалите и на свидетелите да бъдат защитени. Освен това, въпросът е и процесуален. А, тук излизаме извън рамките на Европейската прокурорска служба. Може ли италианското председателство да гарантира, че средствата няма да бъдат изразходвани само за укрепване на охраната на границите, а също така средства ще бъдат използвани за защита на процесуалните права? Често сме споменавали този проблем в миналото. И накрая. Смятате ли, че можете да посочите дата за внасяне на пакет от мерки за защита на данните в Европейския съюз, сега координатора на ЕКАРЕ. Моля да се придържате към краткостта на изказване в английската традиция. Мисля, че мога да направя един пренос от а, страна на Обединеното кралство, не английско, английски принос. А, мога да поговоря и за въпросите на сигурността, защото повечето от гражданите на Европейския съюз най-вече се притесняват за това когато става дума за нашата работа. Те разчитат на сигурност, е, която ще им бъде осигурена или няма да им бъде осигурена в един опасен свят. Взимам повод от един по-ранен въпрос. Има нестабилност на много места и Европа е свързана с тези места. Конкретно сега имам предвид Близкия изток, растящата мощ на различни групировки като ISIS – това е нещо, което следва да ни притеснява. Затова се чудя какво е мнението на председателството, що се отнася подобряване на обмена на данни между правоохранителните органи в и извън Европейския съюз, до каква степен това би било приоритет. И също така въпросът е за европейски бунтовници, с европейски происход, които участват в тези групировки. И сега Европейската заповед за арест. Това като че ли е един от големите приоритети. Смятате ли, че трябва да се направи тест за пропорционалност? а, в двете посоки. Също така, какви са мерките за защита при използването на този правен инструмент? Дали можем да имаме доверие и нещо, което не бива да забравим. Можете ли да кажете нещо за решението на Съда за правото на забрава? Доста бивши политици а, не искат да се публикуват материали за а, престъпления или престъпници могат да искат да бъде заличена тази информация, както и държавни служители или пък коментари правени в социалните медии. А, когато тази информация е прекомерна или не съответстваща или релевантна. Въпросът ме е дали председателството ще направи всичко необходимо това решение да не бъде изпълнявано и прилагано, защото то би попречило на защитата на нашата сигурност и за непълнолетните и малолетните лица. Какво смята съвета по отношение на директивата с оглед на доклада на Европейския парламент, който е отличен за малолетните и непълнолетните лица? Той бе прият от последния парламент. Много ме интересува този въпрос и съм много притеснен от бързия а, ръст на млади хора или деца, или съвсем малки деца, които са използвани или с които се злоупотребява а, от лица, които не носят отговорност за тях. Този вид поведение е нещо срамно за Европейския съюз и би трябвало да се заемем с този въпрос по спешност. Благодаря координатора за АЛДЕ. Госпожа Викстрам, благодаря господин председател. Искам да благодаря на двамата министри за това, че са наши гости. Ще говоря за миграцията. Министър Алфано говори за нея в своето експозе. Като естествено за фонова информация ще взема трагедията в Лампедуза. 366 човека загинаха там. Има подобни трагедии обаче почти всеки ден или всяка седмица. Италианците спасяват тези хора и ето защо искам да благодаря на италианците за онова, което правят. Господа министри, говорихте за Фронтекс, за границите, за техния контрол. Имаше нещо обаче, което липсваше във вашето експозе, а именно всеки бежанец днес е нелегален, тъй като няма легални пътища, по които да се влезе в Европейския съюз и неговите 28 държави членки. Ето защо искам да ви попитам. Какво възнамерявате да направите, ако въобще възнамерявате да направите нещо? Какво ще предложите с цел създаване на законни пътища за тези хора, които бягат от войни, от преследвания и имат право на международна закрила в Европа, според Женевската конвенция? Какво възнамерявате да направите? А ако не възнамерявате да направите нищо, моля, кажете ни. Благодаря, Сесилия. Следва координатора от името на Обединената левица Корнелия Еранст. Благодаря, Клод. Три въпроса. Първия е насочен към двамата министри. Стохолмската програма за ПВР работи в рамките на 5 години. Имаше редица инициативи, мерки в тази връзка. Въпросът ми е следния. Смятате ли, че трябва да има някаква разумна оценка на тази програма или просто трябва да добавяме нови мерки към старите и да правим преглед всяка половин година? Смятате ли, че трябва да има някаква еволюция в това отношение? на второ място към министър Орландо по отношение на защитата на данните. Малко се досах. От една страна говорите за максимална защита на данните, от друга страна обаче системата трябва да е ефикасна, поне така вие се изразихте на няколко пъти. По отношение на пакетите за защита на данните не казахте много. Имаме една директива, която обичаме тук. Какво се случва с тази директива? Мисля, че тук се засяга работата на Европол. Какво смята съвета? Върши ли се някаква работа по този въпрос? На следващо място пак във връзка с защитата на данните. Имаме и регламент. Когато става въпрос за защита на данните, не говорим само за защита на данните или на прехвърлянето на данни. Става дума и за частните лица, на които са тези данни. И те трябва да бъдат защитени. Затова искаме да разберем какво смятате вие. Какво трябва да се направи в идните няколко месеца с регламента, На лице е и въпроса за сътрудничеството с трети страни. Мисля, че то трябва да се подобри. Имаме някои сериозни проблеми с трети страни. Заслужава си да се попритесним, що се отнася до съхраняването на данни, например. Тук има някои инициативи. И последният ми набор от въпроси е свързан с защитата на границите и миграцията. Говорим за трафиканти и трафик на наркотици, на хора и така нататък. Ще направите ли нещо с цел да се гарантира, че основните права на търсещите убежище ще бъдат защитени? Въобще нещо ще се направи ли тук? Много чухме за всички останали инициативи, Евросури и така нататък. Фронтекс трябва да бъде укрепена. Какво обаче да кажем за правата на търсещите убежище? Ще се подобри ли положението? Господин Юнкер говори за хармонизация на политиките по предоставяне на убежище. Искам да разбера в тези 6 месеца ще направите ли нещо в тази връзка? Ще има ли някакви инициативи? И последният ми въпрос, пределно ясен. Вчера или онзи ден още хора загинаха в Средиземно море. Какво ще направите за да гарантирате, че няма да умират беженци на външните граници на Съюза. Това се случва всеки ден. Искам да разбера какво смятате. Благодаря. Координаторът на Зелените не е тук, но Ска Келър е тук. Благодаря. Ще се обърна към министър Алфано. Става въпрос за миграцията. Във връзка с вашата програма, която ни раздадохте, искам да кажа следното. Там пише, че искате да разширите сътрудничеството с трети страни. За кои страни точно става въпрос? Освен това, в допълнение към казаното от Обединената левица, либералите и социалистите, ще има ли възможност за легален достъп за беженци до Европа. Не казвате нищо. Това според мен е скандално. Скандално е, че беженците трябва да поверяват своя живот на трафиканти. Сирийците, например. Очевидно е, че са беженци и няма никакъв смисъл да се изпраща Frontex срещу тях. Какво ще направите, за да се гарантира законен, безопасен достъп на беженците до Европа? Като председател на съвета, как ще окажете натиск върху другите държави да работят малко повече в областта на презаселването? Ще организирате ли някаква конференция с донорски характер за беженците от Сирия, например? Много групи искат да чуят повече в това отношение. Искам естествено да отдам дължимото на Италия за Маре Ностром, парламента винаги е призвавал за повече солидарност в областта на миграцията. С тази инициатива обаче не се изчерпва нашата отговорност е, и трябва да има и е, правни мерки в това отношение. Благодаря, казва председателя. Много се говори на съвета по ПВР за презаселването. Лаура Ферара от името на СПД. Заповядайте. Благодаря, господин е, председател. Два въпроса. Един към министър Орландо. Преди няколко дни отбелязахме 22-та годишнина на трагедията от Ваде Малио. Там беше убит Бурсалино и неговия е, ескорт. Криминални организации като мафията проникват в економически и политически структури, трябва съответно да се гарантира, че мафията няма да стане международна и няма да инфилтрира политическите кръгове. Е, корупция, беззаконие, ставаме свидетели на такива неща постоянно. Знам, че за Италия европейския прокурор, прокурорската служба е приоритет. Не смятате ли, че трябва да положим усилия да се справим с мафията в Европа? В последния Европейски парламент имаше временна анкетна комисия по тази тема и се установи база за, задействие. Каква ще бъде ролята на италианското председателство, за да се гарантира, че ще има хармонизация на наказателно-процесуалните кодекси в цяла Европа, за да може да се справим с мафиотите. Какво ще стане с единния подход по отношение на конфискацията на придобити чрез престъпна дейност пари и имущество. Един въпрос е към министър Алфано за, за миграцията. Марен Остром действа но може и да бъде заместена от Frontex. Frontex е малка агенция, няма кой знае какви ресурси и не може веднага да замени Марен Ностром. Не смятате ли, че Frontex няма как да замени Марен Ностром? Не смятате ли, че ООН може да бъде използвана в Средиземно море? Освен това, не смятате ли, че мерките, които предприемат от страна на Фронтекс могат да доведат до арести на хора, които бягат от конфликти. Наскоро станахме свидетели на нова трагедия около Лампедуза. Повече от 30 човека загинаха. Това бяха хора, които бяха подложени на нечовешки е, изпитания, Трафикантите се възползват от такива хора всеки ден. На южните граници на Съюза ставаме свидетели на истинска катастрофа и аз мисля, че международната общност трябва да се намеси. Италия е една от страните, която е поставена на най-голям натиск по силата на, на, на проблема с миграцията, незаконната миграция. Какво ще направи Италия за управлението на потоците и за пренасочването им към Северна Европа? Не смятате ли, че би следвало да спрем страните да произвеждат оръжие, защото тези оръжия се използват в различни страни и така се генерират бежанци, които бягат просто от въоръжените конфликти. Председателя, така приключваме първия кръг. Това е положителното. Отрицателното е, че във втория кръг от въпроси имаме 23 записали се. Без да ви предупреждавам повече, е, бих искал да приканя двамата министри да отговорят максимално кратко на този първи кръг от е, въпроси. Нека да се запазят сили и за втория кръг. Започваме с министър Алфана. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Първо е, по въпросите на емиграцията. Колегата Хофмейер е напълно прав, напълно права, когато казва, че не става дума само за границата по Средиземно море, но проблема за източната граница на Европейския съюз засяга целия Европейския съюз. Това исках да кажа и самия аз. Ние знаем, че въпроса с границите засяга пряко бъдещето на Европейския съюз. Ние знаем, че сега трябва да се действа бързо, трябва да се действа спешно, особено е, в район на Средиземно море и по-специално е, района на Централно Средиземно море, но могат да възникнат спешни случаи и на други места, по други граници, както вече се е случило някои страни да се справят с е, потоци от бежанци. Винаги е, са го правили с е, голямо съпричастие и проявявайки солидарност. Ние трябва да имаме предвид средносрочното и дългосрочното отражение на нашите дейности, особено в Африка. Африка, както по суша, така и по море. Не можем да се задоволим само с заключенията на съвета, защото в тези заключения само се определя стратегия трябва да осъществим връзката между имиграцията, убежищата и границите. Ние трябва да се борим срещу незаконната имиграция и да управляваме законната имиграция да направим всичко необходимо, за да може иммиграцията, убежището и границите е, да бъдат е, обект на политика, е, която да се ръководи от принципа на равенството и на отговорността. И това не го казва италианското председателство, член 80 от договора. Това са принципи, които трябва да залегнат в основата на нашите дейности. Е, ще се ръководя именно от това, за да разработя международна закрила и за разработване на глобална европейска политика по въпросите на убежището. Отговорността и солидарността е, трябва винаги е, да бъдат неразделна част от тази политика. Обежището е, ще бъде основна част от нашата политика. Трябва да се засили дейността на Европейското бюро е, за подкрепа на обежищата. Е, съвета на Европейския съюз каза, и аз го повтарям, трябва да развиваме последователни дейности. Всяко лице, което търси убежище трябва е, да е, бъде обект на еднакви процедури във всички страни на Европейския съюз. Всички страни на Европейския съюз трябва да се договарят помежду си. Те трябва да се борят съвместно срещу нелегалната емиграция в Африка, да предлагат е, сътрудничество е както с приемащите страни, така и с страните на происход. В Либия, например, в момента положението е много нестабилно. Не, ние трудно водим каквито и да било разговори с Либия. От своя страна обаче Либия приема стотици хиляди лица, които пристигат от други страни в Африка. Именно с тези страни на происход ние трябва да сътрудничим по-активно. С други думи, трябва да има по-активно сътрудничество между министрите на вътрешните работи и между министрите на външните работи. Аз съм напълно съгласен с казаното от съвета, а именно, че е, трябва да се прилага принципа на повече за повече, да предлагаме повече на тези, които самите те правят нещо повече. Е, съгласен съм и с глобалния подход на съвета по имиграцията и убежището, трябва да се засилят програмите за регионално сътрудничество в страните на происход, в страните източник на иммиграция и на иммигранти, е, трябва да се засили настоящето сътрудничество, настоящото правно сътрудничество, да потърсим повече средства и да положим повече усилия за насърчаване на връщането на хората по родните им места в световен мащаб. Защото е, лошото положение става трайно, Особено в Сирия, например. Както вече каза един от вашите колеги, е, трябва да се засили полицейското сътрудничество. То е от ключово значение в борбата срещу търговия с хора. И, за да отговоря на вашите въпроси, мога да ви кажа следното. Нека държавите членки да заговорят с по-единен и по-силен глас нека те заговорят с по-ясен глас, защото понякога държавите членки не могат да вземат общи решения по различни въпроси. Ние ще продължим да работим с Европол, с Евросюр, с различните агенции. Никога не бива да забравяме стратегическата роля на тези агенции по оперативното приложение на политиката на Европейския съюз. Фронтекс. Имаше специален въпрос за Фронтекс. Искам да ви кажа, че се надяваме да можем да действаме спрямо Фронтекс. Въпросите за границите са от ключово значение за бъдещето на Европейския съюз. Според мен това е така Следователно Frontex, агенцията, която отговаря за тези програми, за тези дейности, не бива да остава малка агенция, предвид хората, които работят в нея и средствата, които й се отпускат. Трябва да се засилят тези инструменти, чрез които Европейския съюз постига своите цели и едно от тези средства е Frontex. Е, колкото до, е, колкото до делата, съдебните дела вече ми бяха зададени въпроси. Трябва да е, имаме предвид всичко, което е направено от досегашните председателства и да се допълни дейността на Европейския съюз. Госпожа Бексборг е, е запозната с въпроса, защото тя е докладчик по тази тема. Сега, решенията свързани с студентите и с трудещите се е, защото Европейския съюз е, право, е, е място на активна научна и развойна дейност. Е, по въпроса за тероризма. Ние много ясно съзнаваме, че въпросът с тероризма е деликатен. Говорихме е, е за вълците единаци, за чуждестранните бойци, за Айсиф. Всичко това е заплаха срещу е, нашите граждани. Трябва да заселим всички програми за полицейско сътрудничество. Трябва да засилим и всички останали програми, като например умни граници, чрез които е, се постига по-добра мобилизация в целия Европейски съюз. Ние знаем, че това засяга и деликатния въпрос за защитата на личните данни. Но ако Европейския съюз инвестира средства, е, в своите граници не може само е, да засили дейностите на отделните агенции, но и да разработи общи правила, които гарантират по-добра сигурност за гражданите на Европейския съюз. Господин Морес ми прави знаци да приключвам. Опитах се да бъда кратък и да дам възможно най-избити отговори, но е, по въпроса за непридружените малолетни. Е, е, ние не можем да не работим по този въпрос, защото това е хуманитарен приоритет, който трябва да бъде обект на хуманитарни дейности. Понякога става дума както за малолетни, така и за непълнолетни, понякога и просто за деца, е, които се опитват да пътуват с членове на семейството си, за да отидат при майка си или при баща си, които живеят на територията на Европейския съюз. И Европейския съюз трябва да отдаде правото на тези, които казват, че Европейския съюз е основа на цивилизацията и трябва да остане такава. Благодаря. Председателя, благодаря ви. Имате предвид, че 23 колеги искат да взема думата. Нека да им дадем правото да го направят. Нека да приключим с първия тур. Ако е, искате, можете да се изкажете накратко и после отново да вземете думата, след като 23-мата депутати зададат въпросите си. Ако обичате, колкото може по-кратко, възможно най-кратко, за да могат да създадат и други въпроси. При това положение, нека да дам само някои отговори. Ще започна с въпроса за Европейската прокурорска служба Евроюст и финансирането тези решения ще бъдат взети от комисията. Що се отнася до преговорите, те продължават. Разпределянето на задълженията също. Съветът ще вземе предвид предложенията, които ще бъдат внесени след приключване на преговорите. Реалистично не можем да кажем, че си по ще бъде закрита, тъй като има много тясна връзка между проекта, договореното и Изправени сме пред доста трудни предизвикателства отвъд финансирането. Финансирането е второстепенно. Системата все още не е доточнена и в момента за това става дума в хода на преговорите. А що се отнася до решението, постановено от съда за съхранението на данните. Съветът изчаква законодателното предложение, но комисията бе казала, че ще направи това в най-кратки срокове. А що се отнася, отново се връщам на прокурорската служба. Съгласен съм с очертания от госпожа Сепо предложение. а, що се отнася до измамите срещу интересите на Европейския съюз. Историята ни учи, че ако има първоначално заложени ограничения на отговорностите на агенцията, на по-късен етап, етап те могат да бъдат а, допълнени. Смятам, че ако следва да получим, да постигнем договаряне между държавите членки, трябва да възприемем този подход. в хода на преговорите едва ли ще се стигне до по-нататъчни ограничителни мерки. Отговорностите не бива обаче да бъдат Ограничаване прекомерно отговорностите на прокурорската служба. Освен това, на мнение съм, че е жизнено важно да а, вземем предвид отговорностите на прокурорската служба по укрепване на процесуалните права. И председателството много внимателно ще огледа този въпрос. Що се отнася до правото на забрава, това е основополагащ принцип, свързан с приложимостта на директивата, що се отнася до използването на различни търсачки. Съветът ще има това предвид, разбира се. Според мен има някои елементи, които можем да използваме като отправна точка при разработването на законодателно предложение. Не бива да крием от вас обаче, че държавите членки са в разнобой по тази тема и предвид това ние ще полагаме усилия да се умеем да изградим общ подход. Освен това, изчакваме отговори от комисията за заповедта за арест. Смятаме, че тази заповед всъщност се оказа доста полезна. Остава сега да гарантираме ефективното и използване, докато в същото време а, отчитаме и основните права съхранението на данните. Госпожа Енес засегна този въпрос. Разбирам защо сте гневна. И комисията реши да пристъпи към разработването на регламента на директива. Има основателни причини за това. Парламентът се застъпва за по-голяма хармонизация, която може да бъде осигурена чрез регламент. По време на дебата в Милано стана ясно, че има едно голямо мнозинство в полза на този избор. Правилата за защита на данните трябва да се прилагат в целия Европейски съюз и по-ранните председателства а, приоритизираха тази директива, тъй като това можеше да осигури единомислие. А защо се премина към резолюция? Това е защото работата по един регламент би отнела много работа. Изключително амбициозно е законодателното предложение и то трябва да вземе предвид много аспекти в Европейския съюз. На второ място, държавите членки смятат, че трябва да има обща правна рамка, преди да се навлезе в конкретните разпоредби за сътрудничество на междусъдебните системи и полицейските служби. Няма да отричам, че някои държави членки е, посочиха определени проблеми, свързани с политическия избор на комисията по това предложение, но трябва да подчертая, че към днешна дата в съвета не е поступило предложение работата по директивата да бъде разсрочена или преустановена, което е положителен знак. Нямаше проблеми в този смисъл. Така че слуховете, че нямаме намерение да продължим работа по директивата, не са верни. Искам това да го кажа съвършенно и ясно, за да няма двусмислие. Бе зададен още един въпрос за прокурорската служба. Според договора, първостепенната отговорност е свързана с финансовите интереси на Европейския съюз. След като защитата на тези интереси бъде осигурена, може да се пристъпи към трансграничната престъпност, която е свързана с предходната тема. Смятам, че ще е възможно да постигнем единодушие в съвета и с парламента. Това е моя отговор на зададения въпрос, тъй като за момента е нереалистично да се мисли прокурорската служба да се нагърби с борбата срещу организираната престъпност. Разумно е в началото да има по-ограничени правомощия. Това, което бихме могли да направим е да положим основата някой друг да се нагърби с тази задача, това би означавало да има а, единни разпоредби за конфискацията и вземането на имущество. Трябва да помислим за резултатите от работата и анкетата на комисията Крим под комисията. Смятам, че това е най-добрият подход, вместо да се а, разширява прекомерно правомощията на служби, които а, са с ограничени възможности. Бе зададен и въпрос за преговорите между ЕСЕ и САЩ. Ще има такъв кръг, преговорен кръг на 2 септември. От това, което чуваме до есента, трябва да е съставен текст – след което ще можем да помислим за това доколко са приемливи резултатите. По време на последния кръг на преговорите САЩ за първи път казаха, че е нужно а, да се включи в тяхното законодателство разпоредба за признаване правата на гражданите на ЕСЕ председателя. Колеги, ограничени сме във времето бихме се справили, ако всички се съобразят с едноминутното ограничение на изказванията. Не е невъзможно, но ако всички се справите с това, то тогава всички ще могат да се изкажат и ще чуем заключителните думи на министрите, които доста обстойно отговориха на въпросите на координаторите. Сега давам думата на господин Диас Демера. Ще използвам чокчето, което е смехотворно, но а, ако желаете да станете непопулярни, непопулярен можете да му уволните още на първия ден, но а, очудващо е колко много неща могат да бъдат кажени, казани за една минута. Господин Диас Демера има думата. Благодаря. По отношение на Европол и парламентарния контрол. Това е червена линия за парламента. 610 гласа имам в подкрепа на своята теза. Имаме нужда от парламентарен контрол. Повече отколкото предлага председателството или комисията. Не искаме всички решения да се взимат от комисията. Имаме нужда от административен борт, в който да участват всички 28 държави. Освен това, не трябва да казваме незаконна миграция. Не можем да казваме, че миграцията е престъпна. На следващо място, за да защитим свободата на преминаване трябва да защитаваме всичките си граници. Морски, сухопътни, въздушни и така нататък. И към господин Орландо. Има ли единство в съвета по отношение на Европейската прокуратура или не. Какво става с 11-те държави, които са против? Силви Гион. Да, е, ще бъде в е, права линия на координаторите, но искам допълнителни уточнения. Първо, глобалния подход по въпросите на миграцията, какъвто и да е интереса на Европейски съвет, който току-що приключи, имаше малко конкретни предложения, така че това не отговаря на предизвикателствата, пред които сме изправени. Как можем да постигнем постигнем друга политика по миграцията, която да бъде последователна, която да осигурява и защита. Кои са главните линии, е, по които ще работите с държавите членки, е, за да се е, спрете на въпросите на миграцията по-холистично, по правната, по законната миграция. Вие смятате ли, че Европейския съюз трябва да се придържа към политика по законна миграция, която се ограничава само до високо квалифицирани работници. Мисля, че е, това не отговаря на настоящите законодателства в най-широкия смисъл на думата. Сега по закрилата в областта на убежището. Вие току-що казахте, че италианското председателство е направило предложения е, за взаимно признаване на решенията по убежището, но в край на крещата е отменено от стратегическите насоки на съвета и затова искам да ви попитам какви инструменти искате да използвате, за да отидете по-надалеч от е, разговорите за солидарността и е, накрая какво ще направите за закрила на лицата, които са в опасно положение. Ако обичате, искам да предложа на е, министрите. Въпросите са сериозни, няма да имаме време да им отговорим. Може би следователно ще им оставите писменно. Ана Хет има думата сега. It was mis- Извинете, госпожа Унтвелте, но Ана първо поиска думата. Ана. Благодаря. Един въпрос за борбата с трафика на хора. Аз бях доклад по директивата по темата. Как смятате, че трябва да се работи по този въпрос? Имаме стратегия за справяне с трафика на хора. Нищо не се говори обаче за търсенето в държавите членки, тъй като има предлагане и търсене на хора. В член 18 от директивата се казва, че трябва да се справим с търсенето, а в член 23 се казва, че държавите членки трябва да дават информация на комисията и парламента. Това трябва да стане 2015 и 2016 година и трябва да кажат е, как са работили по отношение на справянето с този проблем и какви е, промени са въвели във връзка с директивата. Какво смятате вие? Не сте написали нищо. Какво ще направите, за да се спре търсенето на жертви на трафик на хора? София Инедвелт. Благодаря, господин председател. Нека да кажа, че съм е, разочарована някои колеги се изказват по 4-5 минути, други имам само по една минута и вероятно няма да получим и отговор. Съвсем накратко. Какво ще направи италианското председателство, за да разблокира преговорите по директивата за прозрачността, регламента по-скоро. На следващо място. Съгласни ли са италианските колеги, че е позорен начина по който съвета се опитва да заобиколи решението на съда, според което се казва, че държавите членки трябва да бъдат упоменавани в протокола, когато изказват някаква позиция. Искат ли италианските колеги да действат по силата на един доброволен принцип с страните, които искат да сътрудничат? Освен това, е, имам едно искане, изпратено на 3 юли към съвета, кога ще получа отговор. Много въпроси бяха зададени по отношение на анулирането на директивата за данните. Не смятате ли, че е жалко, че има национално законодателство, което не е било е, елиминирано и някои страни даже предприемат извънредни мерки в ситуация на мир? На следващо място Ана Гомеш. Благодаря, господин министр. Добре е, че смятате, че трябва да се работи с министрите на външните работи. Има страшно много общи проблеми. Либия, например, там няма стабилност. Това е провалена държава. Защо е провалена? Защото и Европа не направи това, което се очакваше. Имаше страни, които не поеха своята отговорност и попречеха на разгръщането на мисия на ОВППС. Ето защо искам да ви приканя да обърнете внимание как се прахосват ресурси, например е, по отношение на въоръжената морска охрана, ресурси, които могат да се използват от Средиземно море на други места и могат да улесняват легалната миграция. Имам и въпрос по отношение на преразглеждането на директивата за справяне с прането на пари. какво е положението и ще включите ли обществените регистри на бенефициентите, на, на, на собствените, е, собствениците на компания, за да може да се борим с неплащането на данъци, с корупцията и с а, е, всички други а, е, начини а, да се действа престъпно. Благодаря, Ана. Сесил Киенги. Грация. Ringrazio anch'io il Благодаря ви. Particolari. La prima è come... Извинявайте, искам да задам три въпроса, без да навлизам в подробности. Първо, е, ръководството на Италия е, се промени. Е, специално за 6-месечието, е, какво ще направите, за да няма инфилтриране от организираната престъпност, е, прането на парите, какво ще направите за приема на емигранти международно и, между... и национално ниво? Вторият ми въпрос е, възнамерявате ли да водите някакви действия срещу насърчаването на омразата в интернет и плановете ви за борба срещу расизма. По въпросите на гражданството, Италия по ангажимента да разработи съвместни критерии на европейско ниво по въпросите на гражданството какво ще кажете за регистрацията на деца, които нямат документи, които се намират на територията на Европейския съюз? Благодаря, Клод. Благодаря ви е, пожелавам успех и всичко най-хубаво на италианското председателство. Благодаря на министрите за тяхното изложение. Е, като бивш председател на тази комисия и като министър на правосъдието на Испания съм имал възможност да работя с тях. Е, първо, е, господин Алфано говори за... По su carácter за международната, за европейската заповед за арест. Това е много важно, защото е, това засяга основополагащите ценности на Европейския съюз. Европейската комисия и съветът ще поемат ли някаква инициатива, защото е, няма никакво европейско законодателство във връзка с престъпления, свързани с омразата. Освен това има блокиране във връзка с Европейското пространство на правосъдие и сигурност. Е, комисията и парламента постигнаха единодушие, но не и съвета. Е, е, защитата на данните. Реалистично за какви проекти може да се мисли? Освен това, говорим за финансовите интереси на Европейския съюз. Аз съм докладчик по тази тема. Говоря, готов съм да работя колкото се може по-ефективно и на три странни срещи. Е, защото това е претеч на Европейската прокуратура. Нека да се приеме преди края на 6-месечието. Благодаря, господин председател. Бих искала да ви задам въпроси свързани с е, правата на европейските граждани и едно от е, тези права е правото на равно третиране и е, липса на дискриминация. Може би ще ни кажете нещо допълнително за това, как вие възприемате по-добро прилагане на настоящо законодателство, например равното третиране във връзка с расов и етнически происход, как да се съчетае с това с стратегията за ромите, а също така въпроса за разширението на законодателството срещу дискриминацията. В момента имаме директива, където се трупат надежди, обаче те само събират прах по етажарките. Какво може да се направи като докладчик на парламента? Искам да помогна на съвета, ако се води дискусия. Аз мисля, че е, това са изключително важни въпроси и е, може би трябва да търсим някакъв напредък по тях в настоящия момент. Е, председателя, госпожа Тали. президент. Благодаря, господин председателю. Въпросът ми е за министър Алфано. Той е свързан с а, действието на Маре Неструм. Хиляди мигранти биват спасени. Малта е малка държава, операцията е много мащабна и това много ни натоварва. А, моят въпрос е следния. Какво очаква Италия? Европейският съюз ли ще поеме тази операция или се очаква финансова помощ, като се има предвидит, че Италия разплаща 9 милиона евро месечно. Какво очаква Италия? Какви са правилата, които вие предвиждате да бъдат прилагани? Госпожа Пири има думата. Благодаря. Бих искала да кажа нещо за джихадистите в Сирия. Председателството как смята да се справи с този въпрос? Могат ли италианските граждани да вярват, че разузнавателните служби ще си сътрудничат за обмен на информация и по какъв начин ще се гарантира подобряване на сътрудничеството за предотвратяване на радикализацията. Благодаря, председателя. Господин Халахо. Откакто възникна кризата в Средиземноморието, многократно сме говорили за това как да бъде ограничен нелегалната имиграция. Но този подход като че ли не се насочва към основния проблем, а именно, че Европа не може да осигури заетост на стотици или е, хиляди или милиони хора, нито пък може да а, осигури социално подпомагане или интеграция на такъв брой хора. Няма съмнение, че Европа а, постига някакви успехи в това отношение, но има голям брой хора, които законно или незаконно пристигат в Европа. За това каква е вашата стратегическа програма за постигане на интеграция, без да се уронват правата на онези, които имат право на защита, или без да се подкопава единството на нашето общество и системата за социално подпомагане. Господин Вос, имам няколко въпроса. Ще се постарая да бъда кратък. Как ще избегнем масовия шпионска дейност, за която става дума в доклада на Националната служба за сигурност? На второ място не бива да забравяме, че предприятията, бизнесите имат нужда да развиват дейност и да печелят. Борбата срещу престъпността по интернет следва да бъде разглеждана на фона на решението на съда за съхранението на данните. Какво ще бъде направено в тази посока? Също така бе споменат религиозния фундаментализъм. А, всъщност нашите убеждения са поставени на изпитание – и освен това, Европейската прокурорска служба, за да може да работи, се нуждае от процесуална уредба. Благодаря, госпожа Меселини. Благодаря. Министър Орландо се изказа, но не каза нищо за гражданските отговорности на магистратите. Има много дела заведени срещу Италия. Могат да възникнат проблеми в Италия. Връзката между гражданите и доверието в съдебната система е поставено на изпитание. Освен това, децата могат да бъдат хвърлени в затвор до 6 годишна възраст при нечовешки условия, когато майките са в затвора. Освен това бе казано, че границите ще бъдат основен въпрос, тъй като това е свързано с корупция, тероризъм, заетост. Без спомената важната роля на Фронтекс, може би начало на Фронтекс може да застане и италиански граждани. И също така въпросът е дали Марен Остром ще бъде присъединено към Фронтекс? 338 милиона евро ще струва охраната на границите. Това не са дребни средства. Голям е въпроса с приобщаването на малолетните, които пристигат в Италия. Няма проследимост, разполагаме само с цифри, така че е добре да знаем какви планове има председателството в това отношение. Господин Фонтана. Ай, министри. Благодаря, господин председател. Добър ден, господа министри. Един въпрос към господин Алфано. Операцията Марен Остром. Очевидно трябва да защитаваме онези, които бягат от военни действия, като гарантираме и сигурността. Става въпрос за установяване на равновесие и вие сам го казахте. Ставаме свидетели на все повече хора, които искат да дойдат в Европа. Когато тези хора нямат документи, как се идентифицират те? Какви процедури се следват? Имаме някакъв вид автосертификация или още по-сложни процедури? На следващо място, когато се идентифицират лицата, колко от тях имат право на убежище, колко от тях бягат от войни, и колко от тях са такива, които определяме като незаконни иммигранти. И когато има незаконни иммигранти, какво правим с тях? Обръщам се най-вече към вас в качеството ви на италиански министър, но знам, че отговаряте и за европейското сътрудничество. Защото когато има такива големи потоци, може естествено да се преминава и към други страни, но как се гарантира сигурността в това отношение? Господин Согор няма го, значи господин Наги тогава. А, господин Согор е тук, така ли? Господин Согор е тук, извинявам се. Благодаря. Е, съвсем накратко към министър Алфано. Шенген, Румъния. Защо не и кога? Втория ми въпрос. Господин Орландо, споменахте основните човешки права. Знаете какво се случва в Гърция, Словакия и Румъния. Как ще помогнете на тези държави членки да защитат своите граждани и техните права? Благодаря. Благодаря за това, че бяхте толкова кратък. Господин Наги, тук ли е? Няма го. Не искам. А, и вие сте тук, така ли? Добре, и на вас се извинявам. Имам един въпрос към господин Алфано. Два въпроса, свързани с иммиграцията. Знаете какво е положението в Украина. Аз съм от Словакия, ние сме съседи с Украина. Очакваме че може да има стотици хиляди мигранти, хора, които бягат. Готови ли сме за такъв а, поток? Подготвили ли сме се? Какво ги чака тези хора, ако дойдат? На следващо място. Незаконната економическа миграция. Тя е много голям проблем. Може ли да има превенция в това отношение? Може ли това да е лекарството? Тъй като тук се засягат и проблеми като трафика на хора, на хората се обещават, реки от мед и масло. Може би трябва да има някаква информационна кампания в страните по происход. Кампания от страна на НПО, от страна на Европейския съюз. Нека да обясним на тези хора, че незаконните мигранти не могат да очакват безплатни жилища или добре платени работни места. Това са обещания, които им се дават от трафикантите. Спомням си, че от другата страна на желязната завеса нямахме достъп до ясна информация за това какво се случва. И в епохата на интернет нещата не са по-различни. Господин Дурек, тук ли е? Няма го. Госпожа Габриел. Благодаря, господин председател. Господин Алфано, вие е, говорихте е, за това, че при обеднението на Европейския съюз е, се води политика, която създава чувството за две категории граждани. Има два въпроса. България и Румъния и Шенгенското пространство. Кога ще върви напред тази тема? Втория въпрос е, визите за Канада и Съединените щати. И ние сме европейска страна и принципа за реципрочност не се спазва дори и тук в Европейския парламент. Но при предходния ми мандат заедно с колегата през октомври ще получим колективен отговор какъв е ангажимента на италианското председателство по този въпрос. Господин Орландо, търговията с хора, как се прилага директивата от април 2011 година, как ще транспонират държавите членки и още един важен аспект. Нека да има е, по-голямо внимание за набирането на потерпевши чрез интернет и социалните мрежи. Благодаря ви много. Разбирам, че господин Юрек е тук. Нека да му дадем думата. Заповядайте. Благодаря. Към двамата министри. Е, миналата година 2 милиона европейци подписаха петиция и е, най-голямата част от подписалите се бяха италианци. Смятате ли, че трябва да се подеме тази инициатива? Става дума за нефинансиране от страна на Европейския съюз е, на практики, свързани с правенето на аборт. Трябва ли да се инвестира в солидарност и трябва ли да се борим с абортите? Европейската комисия игнорира тази инициатива на гражданите. Италианското председателство обаче може да подкрепи своите граждани, тъй като тази тема е важна не само за тях, но и за цели 2 милиона европейци. Благодаря, госпожа Спигинали. Grazie. Due domande rapide su... Благодаря. Два въпроса съвсем накратко. Те са свързани с два нови органа в Европейския съюз. Комисар по въпросите на емиграцията, спомена го Жан-Клод Юнкер, какви правомощия трябва да има този комисар и какви връзки трябва да се изградят с вече съществуващи портфели. Освен това, по отношение на Фронтекс, какви правомощия ще има там, стиг, в случай по-скоро, че, че има извънредна ситуация, ще има ли коридори, които ще се ползват с някаква защита, хуманитарни коридори. На следващо място министър Орландо. Доколко е реалистично да се включи работата на комисията Крим в справянето с мафията? тъй като в цяла Европа има и търговски престъпления, в които участва мафията. Благодаря. И последния оратор, госпожа Винбери. Тя тук ли е? Благодаря за думата. Имам един въпрос. Май казахте, че трябва да има обща политика на предоставяне на обежище. Как ще стане това? Ще се взима решение за всяка страна колко хора тя може да приеме. Мисля, че всяка държава сама трябва да решава как и колко да приема емигранти по един достоен начин. Тази обща политика на обежище не я приемам. Освен това, господин Алфано каза, че трябва да се пращат пари на място и каза го и един депутат. Мисля, че това е най-добрият начин да се действа. Аз съм от Швеция в Северна Европа. Ние приемаме 12 пъти повече мигранти, отколкото останали Европейския съюз. Заделили сме много средства и пространство, но в дългосрочен план това няма да успее като политика и е, всяка държава в крайна сметка трябва да си решава политиките в това отношение. Благодаря, колеги, казва председателя мога да помоля преводачите да ми дадат още малко време. Знам, че времето им изтече. Още само няколко минути. Естествено, никой от нас не иска да кара нашите гости да отговарят на 24 въпроса. Това ще е невъзможно. Не ми се искаше да ви давам само по една минута, макар че в някои случаи това не е чак толкова лоша идея. Естествено, може сега да породя тук разногласие, но можеше и да стане по-добре организацията. Знам, че когато има представители на председателството, има страшно много въпроси, засягат се всички теми, има голям интерес. Ще обсъдя с координаторите как може да подобрим начина на работа в това отношение, тъй като и новите колеги трябва да могат да си казват мнението. Всички искат да говорят по едни и същи теми. То, това е и част от работата на политика. Всеки да говори по едни и същи теми. Ще помоля сега нашите двама гости да ни дадат отговори, а ако нямат възможност да дадат конкретни отговори сега, да го направят в писмена форма в последствие. Всъщност, сега ще им дам думата и за заключителни думи и благодаря естествено на преводачите за това, че ни дават още малко време. Започваме с господин Алфано. Само окончателни бележки. Колко време имам, казва министъра? Ами около минута и половина. Всъщност, вие всички имахте минута и половина, казва председателя. Но, Саро, да веро бревис. Добър ден на всички. Ще бъда накратко. Добре, три минути, казва председателя. Компромис, казва председателя, три минути. Добре, айде, не три-две. с последната поредица от въпроси се потвърдиха важните въпроси за нас. Емиграция, вътрешна сигурност и тероризъм. Ние трябва да даваме убежище, но трябва да гарантираме сигурността и на гражданите си. Нашата стратегия може да бъде само стратегия на укрепване на европейските агенции, и на засилване на ролята на Европейския съюз като и на, и на външната служба като е, основната служба, която прилага нашата външна политика. Мисля, че е, управлението на е, законната емиграция и от друга страна управлението на нелегалната емиграция проистича от позицията ни за външната политика. За да се борим срещу престъпността и тероризма, борбата ни срещу от, от, от тази борба ще зависи нашето бъдеще. Ние трябва да обединим европейските граждани, както и гражданите на света, че Европа е място на сигурност. Казва се, че трябва да се засили действието на агенциите е, за Европол, спомена се СИПОЛ. Аз мисля, че има опасност, която Европа не може да си позволи, е, а именно риска от пост-Стокхолм е, опасността от пост-Стокхолм. Е, бяха определени главни насоки с е, големи амбиции и пет години след Стокхолм нашата задача е да усъвременим целите си, защото ако в областта на свободата на правосъдието и на сигурността може да се каже, че Европейския съюз не е съумял да предприеме действия, че не е съумял да обедини държавите членки, които не са пожелали да отстъпят и на косъм от е, своя суверенитет. Смятам, че Европейския съюз ще загуби ролята си в света. Силата на европейската конструкция е така наречения трети стълб – защитата на правата. Аз вече говорих за това, а защитата на правата трябва да се основава на сигурността. Въпросът е, за емиграцията засяга самото бъдеще на Европейския съюз и ни кара да мислим и е, по въпросите на законната емиграция. Емиграция, която да се основава на силна специализация – Европейския съюз не бива да се отказва от всички тези принципи. Мисля, че всички забележки, които бяха направени при втората поредица от въпроси, вървят е, именно в тази посока. Това е стратегическата ни роля за бъдеще. Искаме да развиваме силно сътрудничество и с останалите парламентарни комисии, както с Европейския парламент като цяло. Така че аз съм на ваше разположение да се върна отново пред вас, винаги когато го поискате, за да може да върви напред проекта на Европейския съюз. Председателя, следващи, пардон, господин Орландо, по въпроса за защитата на личните данни. Въпросът е политически, въпросът е важен. Абсолютно необходимо е да се постигне хармонизация на всички разпоредби по националните законодателства, без обаче е, да се посегне върху националните системи е, за защита на гражданите. Колкото до правото на цифровата забрава, е, Дискусията започна още по време на гръцкото председателство. Италианското председателство е, няма намерение да променя постигнатото решение. Искам само да допълня, че според нас е много важно да се постигне напредък по време на нашето 6 месечие. Вече засегнахме този въпрос на неофициалната ни среща. Ние знаем, че Постигнатия напредък е, засяга данните, е, които са поверени на националните администрации. Е, мисля, че още не всичко е направено. Трябва да се, постигне, трябва да се направи допълнително усилие – Отбелязах си всичко, което казаха колегите по време на втория кръг от въпроси. Благодаря им за което. Във всички случаи ако трябва да отговорим на въпроса дали има единодушие по този въпрос. Отговорът е не, но ще търсим е, възможно, колкото се може, е, по-широко съгласие. Но е, това съгласие не бива да лишава от съдържание самите европейски институции. Трябва да се координират различните правни дейности, различните правни системи. Трябва да се търси обаче финансови баланс, е, принципа на управлението от колегиум е основополагащ принцип, като се даде възможност на представителите на отделните правни системи да е, се изкажат. Не бива обаче да решаваме от смисъл и от съдържание нашите институции. Имам предвид е, въпросът, който беше зададен за измамите, измами, за които е отговорна мафията. Е, дали е, Европейската прокуратура ще се занимава с този вид измами? Трудно е да се търси ниво на правомощия на Европейската прокуратура, което да отговаря на италианския член 316б, колкото до конфискацията и иземване на имущество. Е, безспорно трябва да се постигне по-добра хармонизация. Надяваме се да постигнем напредък по време на италианското председателство е, няма да отговарям на въпроси, свързани с нашата страна. Благодаря ви. Аз мисля да кажа на депутатите, че ние разчитаме на сътрудничеството с председателството, особено по стратегията за сигурността до 2020 година и ние се надяваме на способността на председателството да постигне голям напредък в регламентите и в директивите. Дискусията по Средиземно море, ние чухме вашата позиция, благодарим ви за сътрудничеството, благодарим ви за присъствието днес, високо го оценяваме, благодаря и на депутатите за търпение заседанието днес.